Liebe Kolleginnen und Kollegen, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, искам да помоля всички да вземат местата си. Ще започнем с един кратък видеорепортаж. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа. За мен е огромна чест да дам тази годишната награда Сахаров на съпругата на Раиф Бадауи. Раив Бадауи не е тук. Той е в затвора, осъден е на 10 години затвор и на 1000 удара с къмшик. Разбрахме, че сега е в изолатор, в единична килия И както вече казах, не може да присъства тук, да получи своята награда. За мен е огромна чест и удоволствие да приветствам с добре дошла неговата съпруга. Една много смела жена, тя се казва Енсах Хайдар. unter den vielen gästen die heute uns die ehre geben много гости през годините са посещавали нашата церемония за връчване на наградата Сахаров. И днес има много гости, има представители на дипломатическия корпус. Искам специално да обърна внимание на двама от гостите. Добре дошли. Това са Олга Шорина от фундацията Борис Немцов и госпожа Арис Дегриста, представител на венецуелското опозиционно движение. Тези групи също бяха част от номинираните за наградата Сахаров. И така, уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за това, че сте тук. Госпожо Хайдар, искам да отдам дължимото на смелата борба на вашия съпруг. Бих искал да се обърна в лично качество към вашето семейство, към вашите деца, към вашите приятели. Държахте се достойно, решително, смело. Основната ви задача е съпруга ви да се върне от дома. Имате три деца на 12, 11 и 8 години. Те чакат баща им да се върне. Искам да изкажа от името на целия парламент, че ние ви се чувстваме. Наложи се да отидете в Канада, там сте на свобода и оттам продължавате неуморната борба на вашия съпруг. Вие сте неговия глас, тъй като в момента на него му пречат да използва собствения си глас. От името на всички нас искам още веднъж да призова крал Салман да помилва Раиф Бадауи. Това трябва да стане максимално бързо. Той трябва да бъде освободен и да се върне вкъщи. Въпреки огромните рискове, Раив Бадауи в качеството си на блогър се застъпва за свободата на словото, на мисълта. Той е деец на свободата на словото. Единственото му престъпление е, че упражнява това свое право да се изразява свободно в неговата страна няма свободна преса. Там има един вакуум, що се отнася до свободата на словото и на мисълта. Рейв Бадауи с ясен глас заяви, че всеки има право да изказва своето мнение в страна, в общество, където мислите и идеите на хората не се изразяват. Той написа една книга, написа я задочно, защото трябваше да диктува и в тази книга се казва, че трябва да се разрушат стените на невежеството. Раиф пледира за зачитане на свободата на мисълта, на словото, пледира за зачитане на свободата на жените, на малцинствата, пледира за зачитане на основните права и свободи на всички граждани, на всеки един отделен гражданин. През 2006 година Рив Бадауи създаде един интернет а, сайт. Там призовава за религиозни, граждански права и свободи. Две години по-късно правителството принуди Раив Бадауи да закрие този интернет сайт. Той обаче не се отказа. Създаде нов интернет форум. Така наречената мрежа на свободните саудитски либерали. На този форум има 10 000 членове, които говорят за политика. Когато започна арабската пролет, на тази платформа се водеха оживени дебати. Тази платформа в последствие също беше закрита и това доведе до огромна загуба за онези, които са за свобода на словото в Саудитска Арабия. Той беше арестуван в последствие и му бяха нанесени 50 удара с къмшик пред тълпа. Неговото бичуване породи негативни реакции и отвращение в целия останал свят. И онова, което се случи, беше порицано от всички. Неговото здравословно състояние е тежко и поради здравословното му състояние, нанасенето на останалите удари с камшик беше отложено. Раиф е символ – за всички онези, които се борят за човешки права не само в региона, но и в целия свят. Раив Бадауи не е сам в своята борба. Неговия адвокат Балита Була Каия на 36 години е осъден на 15 години затвор, тъй като той също призовава за човешки права доктор Абдул Худзул, който отговаряше за гражданските права и свободи, също беше арестуван, беше осъден на 8 години затвор и му беше наложена 10 годишна забрана за пътуване. Ашраф Фаят, един млад поет, беше осъден за богохулство осъден на смърт. Това действие също беше порицано. Мохамед Али Ал Нимър даже не беше навършил 18 години, когато беше арестуван. Той призоваваше за равни права за всички в Саудитска Арабия. Също беше осъден на смърт чрез разпъване на кръст. Ние сме шокирани, изключително разтревожени сме, защото разбрахме, че неговата присъда ще бъде изпълнена съвсем скоро, в идните няколко дни. Имаме резолюция от името на Европейския парламент и там призоваваме саудитските власти и сега тук се обръщам и повтарям от името на всички нас. Позволете на господин Мохамед Алнимър да излезе от затвора. Премахнете тази смъртна присъда и не използвайте това отвратително наказание. Уважаеми колеги, това са само някои конкретни случаи, а има много други такива, в които имаме политически затворници. Призоваваме саудитските власти да гарантират, че ще бъде прекратено систематичното потисничество над подобни хора, Саудитска Арабия трябва да спазва ратифицираните международни споразумения. Има международна забрана за изтезанията, ратифицирана от Саудитска Арабия. Саудитска Арабия е ратифицирала всички е, форми, забраната на, на всички форми на дискриминация срещу жените, ратифицирала е Конвенцията за правата на децата и така нататък. Имаме право да изискваме много от е, Саудитска Арабия, тъй като тя е член на съвета по човешки права. Имаме право да казваме, че отчаяващото положение с човешките права в Саудитска Арабия не отговаря на поетите ангажименти от страна на Саудитска Арабия в рамките на ООН и съвета на ООН по човешки права. 150 човека са били екзекутирани до сега Има много хора в Саудитска Арабия, които използват социалните медии, но има и много цензура там. Повече от 400 000 сайта са блокирани в тази страна. Хората, които използват социалните мрежи, за да изкажат своето мнение, се наказват и то изключително тежко. Ние сме готови да водим диалог на парламентарно ниво в областта на човешките права с Саудитска Арабия. И мисля, че такъв диалог би могъл да помогне за подобряване на положението, може да доведе до реформи, до повече взаимно разбиране. Има някои положителни стъпки, които могат да бъдат отбелязани. Сега се позволява съществуването на частни организации, има известна свобода на сдружаването, има известен напредък по отношение на организациите на гражданското общество. Жените вече гласуват, но въпреки всичко това страната е много далеч от равенството. Ние сме за равенство на половете, против дискриминация сме и призоваваме Саудитска Арабия да изпълни своите ангажименти и веднъж завинаги да прекрати тази държавна система, Система съществуваща в 21 век, където мъжете имат превес над жените. Госпожо Хайдар, уважаеми госпожи и господа, уважаеми гости. Нито една форма на наказание, нито една форма на терор няма да попречи на нашата борба за човешки права нито една сделка за оръжие, е, нито един аргумент за сигурност, нито една сделка за търговия с, с петрол няма да ни попречи. Раиф Бадауи е борец за свободата на словото. И той казва, че свободата на словото е въздуха за всеки един мислител. Свободата на словото е онова гориво, което подхранва идеите на мислителя. Уважаеми госпожи и господа, за мен е чест да връча наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2015 година на Раив Бадауи. Надявам се, че в много близко бъдещо, той, бъдеще той ще може да дойде при нас в пленарна зала. ألف شكر لكم جميعا شكرا سيدي Безкрайно много ви благодаря, дами и господа. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, дами и господа, за мен е огромна чест да бъда днес сред вас. Бих искала съпруга ми да имаше възможността сам да получи тази награда. С ваше позволение бих искала да ви помоля да запазите минута мълчание в памет на жертвите във Франция и навсякъде по света. Това е най-голямото желание на съпруга ми. Минута мълчание за жертвите. ألف شكر لكم Много ви благодаря. Съйд Раис Парламент Европи. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, уважаеми членове на Европейския парламент. Днес съм тук пред вас и се обръщам към вас, представителите на великите европейски нации, за да ви кажа, че се гордея да представлявам съпруга си в една от най-демократичните институции в света. Дами и господа, ваше позволение ще започна цитат от написаното от съпруга ми. Свободата на съвестта, свободата на мисълта е горивото, което ни дава сили да мислим и да работим. И във всяка и през епохите нациите са напреднали значително в своят философски виждания. Те промениха начинът по който мислят и по този начин достигнаха до благоденствие международната общност и всички международни адвокатски организации призовават Саудитска Арабия да реформира своята съдебна система, защото всички смятат, че свободата на мисълта и свободата на словото са основни човешки права. Всеки човек има право да вярва, да мисли, да обича, да мрази, да бъде либерално с либерални виждания или да бъде исламист. арабските мислители, арабските общественици, когато се възползват от свободата на мисълта, винаги са принудени е, да, да, е, да предоставят е, своите послания по заобиколен начин, тъй като в нашето общество свободата на мисълта се смята за богохулство. Така разсъждават някои от а, арабските общества. В тях често се смята, че свободата че свободната мисъл е, е оттегляне, отклонение от е, истинският арабски морал. Вярна ли е тази позиция? Разбира се, че не. Арабският е, свят, арабските общества действат по напълно противоестествен начин. Всеки мислител, всеки общественик трябва да има възможност да, да се изкаже свободно, дори когато неговите е, идеи са погрешни. Дори когато, за да изкаже своите виждания, мислителят трябва да се противопостави на религиозната догма. обществото трябва да бъде отворено, да приема различни мнения. Обществото трябва да се научи да слуша мнението на другите, да приема градивната критика и то възоснова на един истински конструктивен диалог – защото само по този начин може да се достигнат високи върхове на мисълта. Наблюдателите на арабските общества си дават сметка, че обществото в Саудитска Арабия живее в теократичен режим. В а, този режим се иска от хората да спазват безприкосновенно наложеното им от религиозните водачи има пълно подчинение пред религията. И днес религиозните водачи се съревновават да предлагат възможно най-тежки наказания срещу обществениците и интелектуалците, които се стремят да защитават свободата на мисълта. И се опасявам, че това води до изтичане на мозъците от арабския свят, на изтичане на най-голямото интелектуално богатство към страни, където тези хора ще имат възможност да изкажат своето мнение. Религиозните водачи искат да подронят позициите на интелектуалците, защото има опасност един ден интелектуалците е, да постави под въпрос и да покажат е, колко неоснователни са позициите на самите религиозни водачи. Риф Падалуи е млад човек, който беше осъден на 10 години затвора за е, обида срещу исляма и веростъпничество. Първоначално той беше осъден на смъртно наказание, след което присъдата му беше променена 10 години живот, хиляда удара с къмшик и то е, ежеседмично е, по 50 удра с къмшик всеки петък след петъчната молитва. Към това се добавя и забрана за пътуване и забрана да се изказва пред представителите на пресата 10 години след като е излежал присъдата си. Рейф не е престъпник. Рейф е свободомислещ човек, свободен дух. Какво престъпление е извършил той? Неговото единствено притеснение е, че той е един глас на свободата в едно общество на единомислито. Съпругът ми не е престъпник, не е крадец, не е наркотрафикант, с което да е заслужил подобно тежко наказание с което да е заслужил обичуване. Раиф се усмали чисто и е просто да изкаже своята мисъл и да я напише черно на бяло. Съпругът ми мечтае за един свят, в който свободно да може да разказва мнението си всеки в страната на единомислието. И той много ясно заяви в какво вярва и именно това ги потресе. И това го превърне в икона на свободомислието не само в Лиска Арабия, но в целия арабски свят. Рейф Падуи е борец за мир и свободна мисъл. Той отказа да последва статото, водено от религиозните водачи, които живеят в епоха на миналото. Той се противопостави остро на варварството и на религиозният крайности, а религиозните водачи отговориха с 50 удара с къмши по тялото на сплъга ми. 50 удара с къмши, които предизвикаха реакции на потрес по цял свят. В Канада, в Австралия, навсякъде по света хората с един глас заявяват «Ние сме Раив». И наградата, която се присъжда на съпруга ми днес, е исторически момент – И тя е голяма проява на смелост от ваша страна, господин председател. Това е 15-та награда, която се присъжда за програми за по-малко от година. И той днес се превръща в първият гражданин на Персийския залив, носител на наградата Сахаров. Дами и господа, благодаря ви за тази възможност да се кажа пред вас за тази огромна чест. Бих искала отново в заключение да цитирам се прогаси. На тези, които искат смъртта ни, ние пожелаваме живот. На тези, които искат да замълчим, им желаем малко повече здрав разум. Благодаря ви за вниманието.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 Имах възможност да разговарям с нея пространно преди тази церемония и трябва да ми повярвате. Тя ми каза за трите си деца, момиченце на 12 години, момче на 11 години и още едно момиче на 8 годишна възраст. Госпожа Хайдер ми каза, че всеки път, когато господин Бедави разговаря с нея и я пита, можеш ли да ми припомниш децата? Мисля всички можем да си дадем сметка какво означава това за един баща и за една майка, която трябва да разговаря с съпруга си и с бащата на децата си при тези условия всеки път, той ми казва, каза госпожа Хайдар, нека децата не ме забравят, а аз му отговарям, никой от нас не те забравя. Ние се борим за бащата на тези деца, борим се с него. И всички в тази зала са поразени от вашия изключителен кораж. Благодаря ви за вашето изказване. Добър ден, колеги! Сега можем да продължим с рутинната си работа съобразно член 152 алинея 2 и след консултации с политическите групи, председателят би желал да предложи на вниманието на пленарната сесия следното предложение за промяна в дневния ред за днес след обед. Доклад на госпожа Валеро за износа на оръжие ще бъде разгледан като четвърта точка след обеда, след декларацията за 20-та годишнина от мирното споразумение от Дейтън. Има ли възражение? Не виждам. Следователно ще процедираме съобразно промяната. Преминаваме към гласуването. Имаме три доклада. Доклада на господин Гуалтиери. Единен вод за Европейския банков орган и неговия председател. Гласуваха ли всички? Гласуването е електронно.